Колеги, започваме. Бенвенути а тути. Добре дошли. Бенвенути а тути, дам иницио. Добър ден, добре дошли. Започваме с заседанието. Току-що приключи заседанието на координаторите ще ви информират координаторите на вашите групи за това какви са новините. И затова преминаваме към втора точка приемане на дневния ред. Докладчикът за специалните мерки в земеделски, по земеделската политика за ултраперферионните райони няма да може да участва утре на заседанието, затова моли да се премести тази точка 7 от дневния ред. Заместник председателят обаче на Европейския парламент, господин Папастамкос, а, иска всъщност същото. Така че и осма точка от дневния ред, специалните мерки в земеделския сектор за островите, в Егейско море също ще бъде отложена. И така, седма и осма точка от дневния ред се отлагат за следващото заседание на нашата комисия 26 и 27 ноември. Ако няма възражение, дневния ред може да бъде прият с, изменението, което току-що съобщих. Днес липсват някои езици от езиковия ни режим, по-специално липсват фински, литовски и словенски. Quindi vi chiedo scusa per questo. Извинявам се за което. И така, заседанието днес се предава по интернет. След това 13 ноември, внимавайте, 13 ноември в от, извинете, от 15 до 18 часа Комисията по околна среда в сътрудничество с Комисията ИМКО и нашата комисия, Комисията по земеделието, ще проведе едно изслушване с номинирания от Малта комисар за здравето и защита на потребителите, господин Тонио Борг, Антонио Борг. Нашите координатори ще могат да зададат въпроси по теми, които са в компетенция на нашата комисия. Решихме, че ще зададем пет въпроса по един на всяка група. Освен това, искам да ви информирам, както решихме с тенто на координаторите, че отлагаме гласуването по доклада докладите за реформата на ОСП за 23-24 януари 2013 година. Както знаете, на последното заседание решихме а, това, а, защото трябва да се преведат народен език всички а, предложения за изменения, което доведе за отлагане на 23-24 януари. И така, това е окончателната дата, което пък означава, че нашите докладчици трябва да подадат текстовете на измененията и компромисите за писмен превод по възможност до 15 декември. Така или иначе, преди а, коледната почивка. За да може да имаме а, вече преведени текстове и да ги обсъдим на 23-24 януари. Надявам се, че тогава ще можем да гласуваме и окончателно по текст. Разбира се, ако дебата по финансовата перспектива до тогава е приключил. Четвърта точка от дневния ред е одобряване на протоколите от 3 септември 2012 и 17-18 септември. Ако няма възражения и тях можем да ги сметнем за одобрени. И стигаме до пета точка – Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Докладчик Луиш Пауло Алвеш. Здравей, Луиш! Започваме с гласуване по този текст. Гласуването ни е, е днес, за да можем да дадем на компетентната комисия, а това е Комисията по заетостта възможност утре да приеме своето становище, имайки предвид нашите препоръки. Преди да дам думата на докладчика Алвеш, искам да кажа нещо за списъка за гласуване. Внимавайте! Имаме три вида изменения, които са представени тук. Първо, има изменения, които целят да изключат фермерите от прилагането на този фонд за приспособяване към глобализацията. На второ място има изменения, които запазват фермерите в приложното поле на този фонд и променят разпоредбите, за да бъдат включени те. И на трето място имаме изменения, които не са свързани с конкретните разпоредби за земеделците и съответно е, могат да бъдат съвместими с другите два вида изменения. Тъй като два, първите два вида са несъвместими, имаме два блокиращи вота в началото и резултата от първите две гласувания ще определят дали комисията по заетостта ще получи нашата препоръка да изключи или да не изключи фермерите от този регламент. Uh, и така, първо ще дам думата на докладчика. И тъй като едно изменение от устен характер бе обявено, след това ще чуем и това устно изменение. Луиш, имаш думата. Обригад, президент. Благодаря, господин председател. Днес ще приемем становище, което ще бъде изпратено на комисията по заетост. И целта на гласуването ни е да решим дали ще включим или да изключим земеделските стопани от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Но това не е единственият проблем, пред който сме изправени, тъй като след гласуването няма да разполагаме с достатъчно право и възможност за взимане на решение. И това се отразява в начина по който е редактирано самото становище. Тъй като нашата парламентарна комисия не може да участва и да защитава правата на земеделските стопани, становището беше изготвено по такъв начин, че защитава хипотезата, според която поради липсата на подходяща инструмента за защита на земеделските стопани и че регламента и фонда за защита за приспособяване към глобализацията не предлага такав, такъв адекватен инструмент, според нас е по-добре земеделските стопани да бъдат изключени от фонда. В противен случай на хартия ще бъде записано, че земеделските стопани са защитени, но на практика такава защита няма да има. Такава е тезата ни и това е тезата, която аз защитавам в моето проекто становище. Според нас, защитата на земеделските стопани няма място в фонда за подпоспяване към глобализацията. Трябва да бъде част от ОСП. Добре, благодаря. Всички ли имате карти? Започваме гласуването. Мария Мегинес, кеде ла парола. Мария. Мериан Магинес. Всички имаме карти, но без мен, за съжаление. Днес е понеделник, моля ви, бройте ме така на ръка. Va bene, va benissimo. Анке Луис. Добре, Луис и ти ли? Ма добри, чудесно сме се събрали днеска просто. И така, внимание. Гласуваме първо по първия блок. Първия блок. Емендаменто. Изменение 12. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте електронно. Ще броим. Кой е за? Е? Окей. Вода до дути. Всички ли гласуваха? It Машин не работи. Не работи. Doesn't work? No. Okay. Allora dobbiamo contare anche il vicepresidente. Трябва да и господин Шикерски да говорим на ръка, защото нещо не работи. Добре. Важно е гласуването. Хайде да го повторим, за да е ясно всичко. Отново. Отново гласуваме. Моля, гласувайте по изменение 12. Гласувайте. Вотате тутти. Всички да гласуват. Който няма карта, след това ще ни каже. Кюсо, вото. Прекратете гласуването. И така, кой нямаше карта? Един, двама. За, против. Така гласува. Той се въздържа. Мено, against. За или против? А, против. Добре. Значи се отхвърля. Отхвърля се. Окончателният резултат от гласуването, имайки предвид колегите, които нямат карта, е следният, че този блок се отхвърля. Пада. Отхвърля се. Но, но. Не се говори на микрофон, така че няма как да ви преведем. Не, електронно гласуване, казва председателя. Електронно е гласуването. Вземаме предвид само у нези трима, които нямат карти. No, no, I vote. Uno, due e tre. So, è stato 18 18. 18. 18 на 18, което означава отхвърля се. Вие сте за, но тя е против. И той е против. Работи ли машината ви или не? Okay. Yeah. 19, 19 mean... Добре, 19 на 19 означава, че се отхвърля. Eh? No, okay, anyway, anyway, it's rejected. Andiamo avanti. Dai, successivo. Adesso andiamo... И така, изменение номер 9. 9. Моля, не. Поправка. Не, прие... Не. Allora, aperta la votazione. Моля, гласувайте по изменение 9. Сигурни ли сме, че не е един повече от НП? Сигурни ли сме, че не е един повече от НП? più di Kalinowski per cui finisce 20 a 19. Ah. Ok. No, no, no. Andiamo avanti. Dichiaro aperta la votazione sulle... И така, гласуваме сега по девето изменение. Моля, гласувайте. Votate per favore emendamento. Моля, гласувайте. Магинес, now... Госпожа Магинес, сега гласувам с карта за колегите, изяснявам. Окей, окей. Мегине Сара, скай да дивото. Вече има карта колегата. Всички ли гласувахте под девето изменение? Прекратете гласуването. 18 а 18 на 18. И така. Кой няма карта сега последно? Против е колегата там и табула се за. Става 19 на 19. Шикерски е против. Значи пада. Отхвърля се. Сега стигаме до устното изменение. Кой ще го изрази? Кой ще го... А, Николеско. Имате думата Николеско. Mulțumesc, domnule președinte. Textul э, amendamentului a fost э, distribuit, așadar n-am să-l... Э, благодаря ви. Текстът вече беше раздаден на колегите, затова не смятам да го чета в момента. Искам само да уточня, че двете устни изменения имат една и съща цел, а именно изключването, изречаването на споменаването съгласно търговските споразумения, засягащи селското стопанство. За сметка на това се говори за, в полза на селското стопанство. Това е целта на двете устни изменения. Николеско, дома. Господин Николеско, трябва да ви питам. Добре, има ли някой, който е против това устно изменение? Никой няма, никой не е против, така ли? А, ето, има, има. Докладчикът е против. Добре ci sono chi si oppone, mi dispiace. Има човек, който е против. Господин Николеско по правилник не може да се гласува по вашето изменение, защото има хора, които са против него. И сега гласуваме по 49-то изменение на Магинес. Моля, гласувайте. Емендаменто 40... 49. Гласувайте. Вотационе кюса. Прекратете гласуването. Приема се. Adesso votiamo l'emendamento 48. 48 изменение на Люлинг. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега изменение 10 на докладчика. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Окей, okay, И така сега гласуваме 54 на следващата страница. Моля, гласувайте. 54. Votazione chiusa. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 56. 56. на Магинес. Моля гласувайте. 56. Авете водато tutti? Извинете, всички ли гласувахте? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 59 на Николеско. Моля гласувайте. 59. Прекратете гласуването. Приема се. Сега 60-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 62 на Лавия. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 63 на Патрао Невес. Моля, гласувайте. Водационе Кюса. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 64 на Силвестрис. Моля, гласувайте. 64-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Цените. 67. ¿Cuál es 67? No. 67. Sì. Sì. 67 Патраоневи. Adesso andiamo al Преминаваме на 67-мо изменение Патрао Невес. Гласувайте. 67-мо изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме 68. 68 изменение на Магенес. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 69-то изменение на Николеско. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме по 71. Патрао Невеш. Моля, гласувайте. 71. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Двадесет и две. Моля, гласувайте по 22 изменение. Всички ли гласуваха? Приема се. С мнозинство 23. Моля, гласувайте по 23. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 72. 72. Моля, гласувайте. 72. Всички ли гласуваха по 72? Край. Отхвърля се. Сега преминаваме на 25. Моля, гласувайте. Окей, yeah. adopted. Andiamo... Приема се. 74. Моля, гласувайте. 74. Всички ли гласуваха? Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 75. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. Преминаваме сега към 29 на Люлинг. Моля, гласувайте. 29. Люлинг. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. Сега. zip. No vote? Tre. Tre. No, dobbiamo votare il 3. Не, трябва да гласуваме по 3. Гласуваме по изменение 3. 3. Оле, гласувайте. 3. Трето изменение. По пето съображение всички ли гласуваха? Прекратете. Приема се. 37. Николеско. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 Моля, гласувайте пак на Патрел Невес. Прекратете гласуването. Е, отхвърля се. Вот, на вот, на вот, на вот, дирей. И сега 43. Отново Патрал Невес. Моля, гласувайте по 43. Край на гласуването. Отхвърля се. 44. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И накрая 47 последно. Всички ли гласуваха? Гласувахме по 47. Отхвърля се и сега окончателно гласуване по целия доклад с измененията. Моля, гласувайте. Così emendata. Così emendata. С приятите изменения, така че по целия текст гласуваме. Внимавайте! Много интересно, защото това е окончателното гласуване. Така както изменихме текста. Ci sono tutti, ci abbiamo tutti le carte di voto. Avete votato? Всички ли имат карти? Добре, всички ли гласувахте? Отхвърля се. Е, респинто. 16 astenuti. Respinta. Отхвърля се. Non abbiamo un'opinione. Il risultato finale е che la nostra комисия... И така, нашата комисия няма становище по Европейския фонд за глобализация. Това беше окончателното. Агню поиска думата. Агню, имаш думата. Господин председател, за колегите, които са забравили или загубили картите си за гласуване, няма как да получите нова карта от офиса, който беше под пленарна зала. Той е затворен и ми е отне около 20 минути да го открия това днес. Ако искате нова карта, ще трябва да стигнете до края на почтските култии за депутатите. Там има бюро и оттам може да получите нова карта за гласуване. Okay, grazie all'onorevole Agnew. Благодаря на господин Агню. Е, така мисля, че гласуването беше съвсем ясно. Нашата комисия няма становище по Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. И така преминаваме към шеста точка от дневния ред представяне на едно проучване. Моля ви за тишина. Моля ви. Представяне на едно изследване за европейските мерки за насърчаване и подкрепа към а, новите фермери, ново излезлите на пазара фермери. Господин Жезус Гонзалес Реджидор от а, Автономния университет на Мадрид, Испания е тук. Той ще ни представи това проучване за мерките за насърчаване на новите, новите земеделски стопани. Много ви моля, който напуска залата, да я напусне без да шуми. Дишево, дола парола, parola И така давам думата на Есус Гонсалес Реджидор от Автономния университет Мадрид. Въпросът е много интересен, имайки предвид контекста на преките плащания и въпросите, които се повдигнат, повдигат днес. И тези въпроси ще бъдат обсъдени по време на преговорите от нашите докладчици в Сянка. Много се извинявам за шума, но господин Гонзалес, гласуването, както видяхте, беше сложно. И така, имате думата. 50 минути. Разполагате с 15 минути. Gracias, presidente. Благодаря ви, господин председател. За мен е удоволствие да представя основните заключения от това проучване. То наскоро беше завършено. Става въпрос за едно проучване на мерките, които целят насърчаване за навлизането нови участници в съветското стопанство в Европейския съюз. Както вероятно сте видели, тази тема е особено интересна по редица причини. И тази тема е особено интересна в настоящият моден, момент, тъй като, както знаете, в момента тече процеса на реформа на общата селскостопанска политика. И така ще започна от представяне на проблема. Ще ви представя част от данните, фигуриращи в проучването. Мога да отбележа, че в проучването има много, много статистически данни по държави членки и разбивка на тези данни – секретарята ме информира, че приложенията ще, ще бъдат включени в окончателният вид на проучването, т.е. има около 50 страници статистически данни и разбивки по държави членки. Има обаче някои основни данни, които са важни за разбирането на трудности, под които сме изправени. Първо проблемът с недостига на нови селскостопански производители е свързан с общият контекст. И този общи, кон... този общ контекст отразява промяната в една всъщност дългогодишна тенденция за намаляване на броя на трудящи стопани. Тази тенденция се въвлязва от няколко години насам. А сега, за да имате по-ясна представа за това колко сериозен е проблема, трябва да припомним, че само 6% от земеделските стопани в Европейския съюз днес са на възраст по-малко от 35 години. Това са данните. Едва 6% от земеделските стопани са по 35. Става въпрос за 7%, ако вземем ЕС с 12 държави членки. Едновременно с това, трябва да вземем предвид и положението на земеделски стопани на възраст над 55%. Те представляват 55% от а, а, общият брой земеделски стопани в Европейския съюз. Всичко това води до а, от една страна до недостиг на млади земеделски стопани, от друга страна прекалено голям брой възрастни такива. Виждате от статистическите данни, че това е проблема, който е по-сериозен в ЕС 15 държави, колкото в ЕС 12 държави. Или казано с две думи, ако използваме показателят равнище на замяна на земеделските стопани, си даваме сметка, че това равнище, което по принцип гарантира, че след определено време някой ще продължи с костопанската дейност. В такъв случай стигаме до равнище от едва 15% в Европейския съюз и едва 20% с, а, за Европейския съюз а, за 12 държави членки. Данните, с които разполагаме, са от 2007 година, последното проучване на Евростат. Това е тенденция, която е позната отдавна, но на която може би не сме обърнали достатъчно време до момента. Няма приемственост, или поне няма достатъчно приемственост в селското стопанство. И ние подкрепяме, така да се каже, тази тенденция, тъй като възрастните земеделски стопани продължават своята дейност дори и след навършването на 55 годишна възраст. Ето защо решихме да разгледаме какви са причините за съществуването на тази тенденция и кои са основните фактори, които могат да обяснят тази липса на интерес на младите хора към селскостопанската дейност. Факторите са разнообразни. Но ако говорим за социални и економически фактори. Мисля, че като цяло има поне три основни пречки, три основни елемента, които разобеждават младите хора да навлязат в сектора на селското стопанство. Кои са тези три фактора? Трябва да отбележим тук, че и трите фактора имат общо взето една и съща тежест, тъй като те се допълват взаимно така че ще ги представя без да ги степенувам по важност. Първата трудност е свързана с създаването на ново жизнеспособно селско стопанство, т.е. жизнеспособно от економическа гледна точно. точка. Става въпрос за създаването на стопанство, което да има поне 40 економически единици, което може да гарантира минимална жизнеспособност. И ако разгледаме характеристиките на по-голямата част е, от стопанствата в Европейския съюз от економическа гледна точка, си даваме сметка, че мнозинството от стопанствата са много далече от този критерий за жизнеспособност. Следствие на това, навлизането в сектор на селското стопанство се оказва доста сложно по-голямата част от случаите жизнеспособността на стопанството не е гарантирана и а, това само по себе си е проблем. Към това се добавя и проблема с заедостта. Новите професионални земеделски стопани, както ги наричаме, може би ще се изкушат да навлязат в селското стопанство, ако перспективата за това стопанство осигурява поне една годишна работна единица. А предвид данните, с които разполагаме в поручването, става ясно, че в Европейския съюз от 15 държави членки едва надхвърляме а, средното равнище, а в ЕС от 12 държави дори не се достига прага. Тоест, а, става, става ясно, че по-голямата част от това Европейския съюз не могат да гарантират дори и една работна единица годишно. И от тук се поставя и въпроса за достатъчните приходи. Този въпрос също възпрепятства навлизането на нови участници в сетското стопанство. И третият важен елемент е проблемът свързан с достатъчните доходи от сетското стопанство. Тоест, Казано по-просто, въпросът е дали селскостопанската дейност може да гарантира достатъчно доходи на съответният е, стопанин. И а, желанието за влизане, навлизане на селското стопанство са пряко свързани с гарантирането на минимални доходи. Тук, тук в минималните доходи се включват и помощите, а както знаете, от различните документи, които сте разглеждали във вашата комисия, сте напълно наясно, че доходите се представляват все по-голяма част от общите помощите всъщност, представляват все по-голяма част от общите доходи на сельските стопани. И за ми казано, достъпът до пряко финансиране е жизненно важно за насърчаването на навлизането на нови участници в селско стопанство. Без тези помощи много трудно може да насърчим нови земеделски стопани. Освен това, Продължение много дълго време, посредством ОСП, Европейската комисия ръководеше политики с цел поправене на това положение най-просто казано, имаше три основни начина за навлизане в ръкто стопанство, чрез наследяване, чрез приемственост или закупуване на стопанството на пенсионирал се селски стопанин или навлизането екс ново, т.е. съвсем от начало създаването на чисто ново селско стопанство и мерките предвидени е, за насърчаване на новите земеделски стопани се основаваха на тези четири възможности. Тоест имаше четири варианта А, Б, С и Д. При наследяването политиките за насърчаване като цяло бяха не, не до там амбициозни, тъй като при наследяването на стопанството се наследяват и правата на плащането, Тоест няма нужда от нови процедури за достъп до тези права, тъй като те вече са на лице. За сметка на това, при мярка С става въпрос за а, мярка, която дава възможност за подобряване и инвестиране в стопанството. Когато говорим за навлизане в селското стопанство чрез а, а, пенсиониране, било то предсрочно или не, разглеждаме мерките Б, С и Д, които са важни, защото те са а, насочени към новопостъпващите земеделски стопани, т.е. чрез първоначалната премия, към което се добавяше и помощта за инвестиране, както и мярка Д, помощи за предсрочно пенсиониране. Извинете, помощи за предсрочно пенсиониране. Новото в случая е, че за чисто новите сърски стопанстви, чрез националните резерви имаше възможност за някои нови права на плащания, но нормално с това тези национални резерви не функционираха толкова добре, колкото се очакваше и за това размерът на тези права на плащания не беше съвсем ясен, но тази възможност беше предвидена и резултатите могат да се обобщат последният начин. Политиката, която беше водена до момента и тези мерки заложени в ОСП имаха сравнително слаби резултати в насърчаването на навлизането на нови земеделски стопани. Като цяло тези мерки имаха, се оказаха недостатъчни. И в таблиците, фигуриращи в проучването ни, ще видите какви са резултатите. Говорим за общо 30 на хиляди нови земеделски стопани за 4 години. Не се правят и разлики между по-младите и не толкова младите земеделски производители. И всъщност мерките с смесено естество имат по, дават по-добри резултати. Те засягат най-вече земеделски стопани, които са се заели с модернизиране на своите стопанства. И тук говорим за около 100 000 стопани а най резултат резултати дават мерките свързани с предварителното пенсиониране. Тук говорим за, за около 19 000 стопани на европейско равнище, т.е. съвсем незначително количество. И трябва да отбележим, че има страни в С12, в които, например, Полша обхваща 80% от всички тези стойности. Заключението е, че тук говорим за една недостатъчна политика, която не успява да стимулира младите да навлязат в сектора на сектор стопанство. Те не разполагат с необходимите стимули да започнат нова дейност в този сектор и както става ясно от проучването, в крайна сметка се оказва по-изгодно да се продължи с стопанската дейност, отколкото да се обмисли възможност за предварително пенсиониране. Както знаете, в предложението за новия регламент има ново, ново предложение. Господин Сантос Капулас добре обобщи ситуацията в своето становище. Предлага се един нов модел, който да подобри настоящата ситуация. Какъв е модела? Като цяло схемата остава същата, но се засилват мерките и в оранжево виждате засилените мерки. Първо е достъпът до правата на плащания. Това е много важна мярка за гарантиране на доходите. И тази мярка е съпъствана с появата на нов вид плащане, т.е. плащания насочени към младите земеделски производители. И ако не се лъжа, тук има едно изменение, което има за цел да обхване всички млади ферми, които не влизат в сърското стопанство. В Б се предвижда тази помощ, като би трябвало да бъде засилена, като паралелно с това се предвижда нова система за по-добра оценка на представянето на стопанствата. Същото въжи и за мярка С. Тя също е засилена, като целта е да се а, подобри и засили изготвянето на финансовите планове. Знаете, че това е едно от изискванията за достъп до, плащ, до помощи. И се предвижда една нова мярка, която замясва мярката с предварителното пенсиониране. Става въпрос за режимът за малките стопанства с възможност за пенсиониране. Тъй като ако такова малко стопанство, което е част от а, режима, прекрати своената дейност, се предвижда съответна премия. Но целта тук главно е да се правят економии при управлението на тези много малки стопанства, които разполагат с възможност за много ограничени помощи възоснова на техните, на критериите за а, економически единица. Но според нас тези мерки в този вид все още не са достатъчни. Предложението в настоящият му вид може да бъде подобрено. Преките плащания от националните резерви и режима, който ги управлява, беше подобрен, но това подобрение все още не е окончателно. Увеличаването на премията, свързана с бизнес плановете, е добра идея сама по себе си, но тя няма да доведе до корени промени, тъй като в практика на практика до момента тя съществуваше, но не с толкова задължителен характер. Ако не се лъжа до тук, до момента имаше период от 6 е, месеца изготвяне на бизнеса плана. Така че тук имаме засилване, но не и някаква корена промяна. Знаете, че е много важен въпрос за земите, тъй като правото на плащане е свързано с въпроса за собствеността на земята. Важно се направи това уточнение след което можем да се запитаме дали плащанията и а, притежаваната земя е достатъчна за отпускане на права на плащания. И накрая този режим за малките стопанства не е достатъчно ефикасен, т.е. сам по себе си този режим не може да насърчи млади хора да навлязат в сектора на селското стопанство. И всичко това ни кара накратко да стигна до заключението, че предложението на комисията в настоящият му вид е доста съкратено, така да се каже. Да вземем, възможно, най-крайният случай, най-екстремният случай за земеделския стопанин Ексново, който започва дейността си от, от нищо, от нула. Може става въпрос за прехвърляне на безработни от други отрасли, които да се насочат към селското стопанство. Тази възможност не ни се струваше много правдоподобно до момента, но в контекста на кризата това може би е реална възможност. Вторият елемент премията, която до момента стига до 70 000 евро – с новата реформа може да достигне сега 150 000 евро, но на практика знаем, че никога не се стига до такива неща. Тъй като държавите членки трябва да, да съфинансират част от тази премия, те не го правят. И така стигаме до реални стойности от 45-50 хиляди евро, а подобна сума не е достатъчна, за да стимулира млади хора да започнат с стопанска дейност. Ясно е, че жизнеспособността не е гарантирана а, и че доходите, които се очакват от това стопанство, не са достатъчни сами по себе си, за да гарантират добро равнище на живота за съответния стопанин. Съгласно данните, с които разполагаме от някои държави членки, става ясно, че на практика има намаляване на бюджета, отделен за модернизация. Защо? Защото втория стълб на ОСП, стълба свързан с модернизацията, се намалява с близо 10%. при всички положения, мярката, която имаше най-голям потенциал, така да се каже, е там, където ще има най-сериозни бюджетни съкръщения на практика. И накрая последната мярка, свързана с а, малките стопанства, тук действително не смятам, че може да има някакви реални резултати. Всичко това ни кара да смятаме, че трябва да предложението на комисията да бъде разширено и задълбочено. Освен това, трябва да си позволим да мислим по-амбициозно. Трябва да има взаимно допълване в различните мерки. Трябва да гледаме реалистично на, на нещата. Целта ни преди всичко е да подобрим, доколкото е възможно, мерките, които съществуват в момента. И това ме кара да стигна до най-новият елемент от нашето, е, от нашето проучване, а именно да разглеждаме проблемът с недостига на млади хора в селското стопанство не само като секторен проблем в селските райони, но и като регионален проблем в селските райони. Разбира се, това не е революционна идея, но мисля, че е важно днес отново да припомним този факт. И в контекста на конкретното досие искам да уточня какво имам предвид. Тази нова перспектива за, сел, за, териториите на селските територии може да ни даде нова перспектива и нов поглед върху проблема с новите участници. Ето защо аз искам да добавя един четвърти фактор, който допълва трите секторни фактора, които ви изложих. Този четвърти фактор е настоящото положение в селските райони. В зоните, където няма навлизане на нови сечки стопани. И това е важно, защото за да се започне с стопанска дейност, трябва не само да се намери добър отрасъл с добри възможности за способност на стопанството и добри изгледи за доходи, но трябва също така да се замислим дали и самият селски район е предразполагащ за развитието на такава селскостопанска дейност тъй като по-голямата част от земеделски стопани днес работят само на половина работно време като фермери. И за целта трябва да има и възможност да достъп до други дейности, които да допълват приходите и селскостопанската дейност. И за това аз допълвам чрез този четвърти фактор, териториалният фактор, трите секторни фактора, които вече ви представих. И въз основа на този четвърти фактор може да продължим с анализа си и да обмислим други мерки, които биха могли да насърчат младите селски стопани. И тук вече не става въпроса за привличане на млади или не толкова млади стопани. Тук по-скоро стигаме до един модел, който ни кара да се запитаме дали дейността ще се развива в селски район или не. Въпросът много често в много от тези зони е ниската, е, ниският брой на населението като цяло и броят ниският брой на млади хора, които биха могли да се заемат със селскостопанска дейност. И така виждате, че каналите за а, насочване и за достигане до селскостопанската дейност в тези райони са двойни. Или, че, или може да се навлезне в селското стопанство като професионалист, или като млад живеещ в този район, който започва да се занимава с остопанска дейност. И тези две възможности не се изключват взаимно. Може съответния стопанин през половината от, време, от работното си време да се занимава с стопанска дейност, през другата половина с друг вид дейност. Или може селско стопанство да се окаже основното му занимание. И тук отново виждате, как изготвям от А, Б, С и Д възможностите, предвидени от новото предложение на комисията. И в съответствие на канала, по който се достига до селскостопанската дейност, се предвиждат и допълнителни мерки, които да а, позволят приспособяването към съответния селски район. Тъй като селското то стопанство само по себе си не е достатъчно. Ето защо ви представям четири нови мерки, които не фигурират в проекта на комисията, но които на практика поне от части се намират в други текстове. И затова тук говоря не за альтернатива, а за допълване. И тук ще изградят четирите мерки. Първата е много важна. Трябва тук да говорим за доходи за младите. И това е мярка, която трябва да бъде цитирана. Защото ако има премия за започване на селскопанската дейност, защо да не насречим и някои собственик или директор на малко предприятие в селски район, защо и да не може да получи подобна премия, за да запази своята дейност в този район? В противен случай имаме дискриминация между селските стопани и другите развиващи дейност в селските райони. Поне според мен, една подобна мярка би могла да бъде обмислена. Има и друга мярка, която вече беше предвидена, но която за момента е сравнително пренебрегната, но трябва да я засилим, защото тя действително може да даде много добри резултати. Става въпрос за методът лидер. За тези от вас, които следят по-отблизо програмата лидер през последните няколко години, са наясно, че това е една история и на успеха, и на провала. Програмата Лидер постигна отлични резултати и всички са съгласни с този факт. Режимът Лидер в някои отношения надхвърли очакванията ни в някои отношения, а норма с това си даваме сметка, че не сме използвали напълно потенциала на тази програма. В регламента се говори за най-малко 5% за програмата Лидер, но това е напълно недостатъчно. По този начин програмата ще остане съвсем маргинална. А знаете, че напоследък лидер дори не успява да освои всичките средства, пуснати за него, поради проблеми свързани с съфинансирането, но главно заради проблеми свързани с финансирането за а, директорите на предприятия. Кой всъщност отпуска ново кредитиране за тези малки предприятия. Така че, нека да разгледаме тези предложения, които са в рамките на втория стълб или на ОСП или политиката за развитие на селските райони. За мен от концептуална гледна точка най-важна е мярката Г, където се обхващат новите мерки за подкрепа на общностните или общините. Предвижда се обединяване на всички възможни средства за финансиране в даден регион, т.е. фонда за развитие на същите райони, фонда за регионално развитие и програмите на ОСП. По този начин могат да се обединят всички възможни финансови инструменти за подкрепа на даден селски район и според мен това от чисто теоретична гледна точка е много добра възможност едновременно с това прилагането на тази възможност на практика става много трудно по бюрократични гледна точка. Все пак обаче тази възможност е заложена в текста и мисля, че е добре да признаем, че е недопустимо социалния фонд, фонда за развитие на селските райони и фонда за на развитие се разминават. Въпреки, че още от 20, от повече от 15 години насам се предвижда подобна интегрирана политика за дадени региони. Тази политика и тази възможност интегрирана политика съществува още от 1999 година насам. Целта ни сега е да намерим едно по-добро решение от, от намереното тогава. Това беше един от основните. Пак казвам, тази мярка не е нова, тя съществува вече от доста време насам. И накрая искам да привлека вниманието ви към няколко към един набор от мерки, които са свързани с, главно с държавите членки. Това са мерките ХАШ и всъщност те охващат националните политики. По-голямата част от държавите членки на ЕС и в частност големите държави членки имат своя собствена съскостопанска политика, която се финансира от националните бюджети. Тази политика също би трябвало да се свърши с е, политиката на европейско равнище, за да има някакво взаимно допълване и някаква последователност. И мисля, че тези четири последни мерки, които изредих, ще постигнат това, което това, към което ние се стремим, а именно увеличаване на новите участници в сърското стопани. Извинете, увеличаване на броя на новите участници в сърското стопанство. Имаме нужда от една истинска европейска политика за селските райони, която ще даде възможност за подпомагане на новите селски земеделски стопани, но също така и за други, да подкрепят другите дейности в селските райони. Защото има недостиг не само на земеделски производители, но има недостиг и на каквато и било економическа дейност в селските стопани. Трябва да имаме предвид и каква е реалността. Земеделската дейност се превръща в допълваща дейност за редица от селските селскостопанските производители и трябва да, да имаме предвид този факт. Вярно, има все още и професионални земеделски производители, но ако се съсредоточим само върху тях, това значи, че ще пренебрегнем мнозинството от земеделските производители, които на практика работят в селското стопанство само в на, части, на частично работно време и които не разполагат с съответните економически единици, за да имат право на помощи. И накрая с това приключвам. Трябва да имам предвид колко важен е териториалния аспект. Той не винаги е застъпен достатъчно в общностите политики. И тук, разбира се, говорим главно за ОСП. Разбира се, говоряки за територии, трябва да имам предвид, че има по-малко развити райони, регионалната политика, която е свързана с, която има за цел сближаване на регионите. Има и региони, които се ползват от специфични мерки по причини свързани с опазването на околната среда. Но трябва да имаме предвид и програми като над 4, например, и за други териториални единици, за които разполагаме с статистически данни, но не разполагаме с специфични политики. Имаме нужда от раздробяване на равнището имаме нужда от подрегионални единици, за които се нуждаем от специфични политики. И ви моля да введем малко повече система и ред в цялата организация на регионалната ни политика. Или казвам с дума, имаме нужда от нова регионална политика, която да обхваща мерките по ОСП. Имаме нужда от политика за селските райони, която да, включа, да включва и част от елементите на политиката за сближаване и от една политика на селските райони, която да е свързана с националните политики. Няма да изреждам конкретни примери, но знаете, че в някои държави извън Европейския съюз има политики за развитие на селските райони, които са много по-ефикасни от политиките в Европейския съюз. И държави, в които за това се отделят огромни средства. Ето защо тези три вида политика, които вече съществуват, трябва да се объединят в една обща рамка, това, което аз наричам новият режим за а, политика на същите региони в Европа. Ако успеем да постигнем това, съм сигурен, че ще привлечем нови участници в селското стопанство, но и други а, нови економически единици в селските райони. Това беше обобщеното представяне на моето проучване. В него има много таблици, много всички данни. Ако имате въпроси, с радост ще отговоря. Благодаря ви. Професор. Благодаря, господин професор Гонзалес. Благодаря за интересното проучване. Сега започвам дебата. Заместник председателя Бове и Агню. Започваме с Жозеф Бове. Oui, euh, Euh, votre... Да, внимателно изслушах представенето ви. Струва ми се, че липсват няколко елемента, или по-точно един елемент, който трудно може да бъде доказан статистически. А именно, има са държави членки, в които броят на реал... реалният брой на стопанствата е двойно по-голям от броят на стопанствата, които се възползват от помощи. Тоест, има държави, в които броят на стопанството, които не се ползват от помощи, е по-голям от броят на тези, които ползват помощи. И това е истински проблем. Това е това въжи за Франция, но и за други държави. Тоест тук имаме истински проблем който показва, че схемата за отпускане на помощи не е пригоден поне за половината от хората, които биха искали да започнат с стопанска дейност. Вторият проблем, който ви засегнахте, е свързан с собствеността и достъпа до собственост на земите. Това е съществен проблем, тъй като няма хармонизация на европейско равнище. А знаете, че с това цената на земеделската земя постоянно нараства. За мен това е един от основните проблеми достъпът до земя, било то чрез закупуване или чрез найемане. Трябва да изградим европейската политика въз основа на достъпа до земеделска земя, за да улесним придобиването и прехвърлянето на тази земя. Този проблем е свързан именно с прехвърлянето. В много европейски региони и в много европейски страни се наблюдава явлението с ниско равнище на пенсиониране на земеделските стопани. Фактът, че приходите на земеделските стопани е толкова нисък, кара хората да продължават своята дейност по-дълго, за да могат да се ползват от помощите. И това води до още един, още един проблем, който също е важен. А именно – земеделските стопанства, които трябва днес да се прехвърлят или завещават, следват един модел, който прави все по-трудно прехвърлянето към нови участници. Тоест цената, свързана с прехвърлянето на едно стопанство, надхвърля евентуалните доходи от това стопанство. И за това трябва да си дадем въпроса дали този капиталистически модел е жизненно способен и дали той дава възможност за навлизане на нови стопани на, на нови стопани на пазара на селскостопанство в Европа. Това е въпросът, който искам да ви задам. Жосе Альберт Дес е пой... Альберт Дес и после Агнио. Ja, danke, Herr Präsident, und vielen Dank für die Informationen. Aber Ihre Info... Благодаря ви много за представената информация. Информацията потвърди факта, че от Брюксел ние не можем да се отнасяме към Европа по един и същи начин във всичките й части. Европа е много хетерогенна. Е, не можем ние тук в Брюксел да задаваме универсален е, закон. Е, в Германия също нещата са хетерогенни. В Южна Германия има повече хора, които навлизат в селското стопанство. Има младежи, които се борят за всеки хектар е, земеделска земя. Тоест е, в Бавария няма да се налага да насърчаваме земеделието, защото там цените ще да се качат повече от 100% през последните 5 години. Нашите младежи, които навлизат на пазара на селското стопанство, са изправени пред огромна конкуренция за земя, защото нямат достъп до нея. А, нашата комисия можеше да а, приеме предложението на комисаря 70% от тази земя да бъде отнета от а, този фонд, което ще, ще да намали още повече достъпа до земеделска земя. Няма да споменавам дори регионите с големи проблеми, но това е въпрос, по който ние тук в Брюксел сме безсилни да решаваме. Трябва да има национален подход за проблемните зони, проблемните региони. В противен случай ние разрушаваме възможностите за младите селски стопани, които вече са инвестирали. Създаваме едно положение, в което а, те вече не се интересуват като млади фермери от такава дейност. От там, откъдето аз идвам, 70% от хората участват в селското стопанство и по-малко от 2% е безработицата. 6% обаче от тези хора са под 55 годишна възраст. Има 20% предишни собственици на селски стопанства, които с модернизирането вече нямат никакви проблеми. И младите хора също са привлечени които също искат да получават добри доходи от селското стопанство. Така че нямаме проблем в този смисъл. Трябва ни един съсредоточен подход, а не универсален подход, който се спуска от Брюксел. Това трябва да се има предвид при намирането на едно смислено решение. E Благодаря, господин Анио, господин Сантос. Благодаря, господин председател. Искам да повторя това, което каза Алдес, да го подсиля. Е, от една страна имаме Европейския съюз, който казва тази земя трябва да се извади от производството, а пък от друга страна твърдим, че трябва да има повече младежи селското стопанство и повече фермери. Броя на бизнесмените, в тази сфера. Земята самата не се намалява от само себе си, освен ако Европа ни каже да се намали. Става въпрос за по-малко земя и по-малко работна ръка. Всъщност в момента не ни трябва толкова много работна ръка поради модернизацията, по-ефективни трактори, машини и така нататък. Но причината поради която нямаме достатъчно фермери и не са на пълно работно време, е, че всъщност не е толкова лесно сега. Преди можеше 20-30 крави да вземеш и да се справяш. Сега това не е възможно. Едно време всичко се работеше на ръка. Копаеха се картофите. Едно време аз съм наемал хора да ми съдят картофите и да ми ги изкопават след това ръчно, но вече това не е така. Нещо ми липсваше във вашата презентация, начина по който се навлиза в фермерството. Най-добрият начин е да се омъжиш или ожениш за едно селско стопанство. Тоест, това е начина. Ако един млад мъж иска да го направи, просто намира някоя фермерска дъщеря, оженва се за нея и това е най-сигурният начин за постигане на целта. Това трябваше да присъства във вашата презентация, защото се случва в реалния живот. Има обаче и друг начин за навлизане в фермерството, с устаряването на селските стопани, с намаляването на техните физически способности да вършат тази работа, те а, взимат някой младеж така на временен договор, на а, граждански договор като дояч или нещо такова и той след това завзема бизнеса и а, може и в Нова Зеландия да го занесе. Има обаче една дилема. От гледна точка на пазара на труда има а, една криза, а, измирането на а, различни дървесни видове, да кажем а, дъбове, ясени, букове и така нататък, а, заради болести. Ние трябва да ги заместим с а, видове, които не са м, обект на тези заболявания. Защо да не преместим генът на тези здрави дървета, които не заболяват, към тези, които заболяват? Е, може да си вземеш едни такива трима души, обаче те не ядат дърво. Така че колкото повече мислим, колкото повече измисляме кои са онези ам, дървета, които ще устоят, толкова повече мускули ни трябва да ги засадим. Затова наистина трябва да впрегнем всички онези, които бездействат в Европа, във вършене на нещо полезно. Луис Капола Санто. Добре, сега Луис и после Шмидт. Obrigado, Paulo. Eh, eu queria agradecer. Благодаря ти, Пауло. Искам да благодаря на професора за изследването. То бе много полезно на този етап на преговорите. Трябва да вземем конкретни решения по предложенията, които се разискват по-настоящем. В предложението за регламент, както и в измененията към него, имаме най-различни предложения, е, които целят е, навлизането на млади земеделци или пък нови земеделци. В е, преговорите по първия стълб в този момент сме стигнали до една компромисна позиция, защото доплащанията към преките плащания, които бяха предложени за младите земеделци, могат да бъдат предоставени и на новите земеделци, тези, които сега навлизат на пазара. Затова искам да попитам професор Реджидор следното. Още не сме намерили определение може би и държавите членки ще са тези, които ще трябва да се занимеят с определението на нови земеделски стопани. Новият земеделски стопанин по принцип е някой, който преди това не се е занимавал с тази дейност. Може обаче това да бъде и човек, който се е занимавал с това преди десетина години или от време на време. Така че трябва да се насърчават новите земеделци които са на около 40 на години, плюс или минус. И това е много важно. Много съм доволен, че вървим към един компромис в а, тази посока. Що се отнася до предизвикателството, пред което се намираме по-настоящем, да се постигне баланс между ОСП и националните земеделски политики е изключително важно. Затова тук на карта са заложени не само националните политики, а и гъвкавостта, защото държавите членки трябва да бъдат достатъчно гъвкави, за да прилагат един общностен нормативен документ, имайки предвид местните, националните специфики. Затова в рамките на селското развитие сме дали огромна възможност за гъвкавост на държавите членки. Например, ако има държава членки, което няма проблем с застаряването на земеделските стопани, то тази държава членка няма нужда да дава много средства за мерки, които а, подпомагат застаряващите стопани. И обратното. Така че мисля, че има консенсус по в, целия този въпрос и всички тези мерки взети заедно. Господин професорът каза, че предложенията са недостатъчни, що се отнася до младите предприемачи, които не се занимават с земеделие. Предложението на Европейската комисия, както знаете, и предложение, което ние ще подкрепим, предвижда една възможност да се инвестира в дейности от неземеделски характер. Целта точно тук е да има друга економичес... други економически оператори, които обаче трябва да бъдат по някакъв начин свързан с земеделското стопанство. Тоест, възможно е диверсификация на дейността. Да речем, имате земеделец, който няма достатъчни доходи от земеделската си дейност, за да си издържа и да живее нормално, той би могъл да се занимава и с нещо друго, което не е свързано с селска дейност, като по някакъв начин обаче тази дейност трябва да е свързана с селското стопанство. Предложенията, които са направени до момента, вземат предвид дискусията, която до момента протече. И аз наистина се надявам, че парламента ще постигне съгласие около цяла поредица от предложения, които биха могли да повишат качеството, да подобрят предложението на Европейската комисия и защото проблема е много сериозен а, в много региони от Европа. Вие ни показахте дати, които ни показват как земеделските стопани наистина застаряват. Горите, където няма нови дървета, са гори, които измират. Затова трябва да има нови земеделски стопани, които да се грижат и за гората. Тази част от ОСП е изключително важна. Благодаря ти, Луиш, господин Шмидт и след това Рубикс. Благодаря ви, господин председател. На мен, ами, за мен е удоволствие да се изкажа след Луиш, който следи а, дискусиите. Искам да се извиня за така малко спорадичното си присъствие в тази а, комисия, но бях в Бразилия, в Парагвай, а, където разглеждах фермери, така че още взето бях с раницата на гърба и реших да прекарам допълнително няколко дни, така че понеделник не успях така да се впиша в костюма веднага. За мен обаче навлизането на нови фермери и възрастта са общо взето едни и същи въпроси никой не би говорил против младежите или пък навлизането на нови фермери. Въобще е хубаво да има демографска промяна в този сектор в Европейския съюз, но достъпа до земя, собствеността, рендата и така нататък и също така доходността са важните въпроси. Това е нещо, което пазара ще уреди от само себе си. Това са ми проблемите в тези дискусии. Има един голям проблем в много държави, но ние не можем дори да, да започнем да разглеждаме тези проблеми в сравнение с тези, които съществуват в Съединените щати. Сега искам да коментирам по въпроса на правата заплащания имам един въпрос към нашия гост. Дали а, историческите права дават достатъчен стимул или ние сме а, под опасност да повторим грешките от миналото поради а, този исторически фокус? Дали ще даваме а, така да се каже, стимули в кавички на хора, които остават, а не би трябвало да остават в този сектор. Има хора, които са активни в този сектор, обаче от последната историческа референтна точка насам. сам, ние ще направим ли грешка, като затворим вратата пред следващото поколение млади фермери? Това е фундаментален въпрос, но според мен не е твърде късно да се промени и според мен трябва да разгледаме много по-често за, много по-често трябва да говорим за преместване на самите стопанства, за преместване на тези исторически права, защото моето притеснение е, че без значение какво ще е компромисното решение, според мен то върви в правилната посока, но е не е в десятката, общо взето не е по въпроса, защото всички схеми, ще са свързани с това дали вече имаш достъп до стопанство, дали вече имаш достъп до инвестиции, дали можеш да си купиш трактор. Според мен трябва да сме малко по-смели, отколкото схемите, които видяхме днес. Въпреки това, повтарям, че вървим в правилната позока, но според мен не оцелваме в десятката, не разглеждаме въпроса по същество. Окей, okay, adesso Rubix, poi vicepresidente <clears throat> Благодаря, господин председател. Благодаря ви за тази презентация. Беше много интересна. Да видим какво се случва в Европейския съюз, селското стопанство. Съгласен съм с колегите, които говориха преди мен. Особено по отношение на това, че е невъзможно да управляваме всичко от Брюксел – аз представлявам Латвия и често виждам, че тук в Брюксел се опитваме да регламентираме неща, които е по-добре да бъдат регламентирани на национално ниво. Вие казахте във вашата презентация, че има три възможности за влизане на пазара на селското стопанство. На първо място унаследяване, на второ място рано пенсиониране, т.е. поемане от някой друг и навлизане като напълно нов участник на пазара, тъй наречения ексново във вашата презентация. Т.е. те трябва да си намерят земя тези хора, да видят къде са възможностите. Що се отнася до опцията, при която се взема стопанството от някой друг, поема се от някой друг, след обмяна на много поколения от същото семейство в Латвия, знаем, че фермерите са традиционен бизнес, т.е. на следващото поколение се предава стопанството. Винаги има една част от населението, които имат семейен бизнес селското стопанство. Сега обаче в съвремието няма, ня, няма вече такава приемственост и предаване на следващото поколение. Така че това, което виждаме като проблем в Латвия, е свързан с социалните проблеми, тъй като един град може да предложи толкова повече възможности на един млад човек, отколкото една селска среда, като се започне от а, развлекателните възможности, инфраструктурата, която е на лице в градовете и така нататък. Така че, моят въпрос към вас е след, следния. Проучили ли сте каква е онази част от младите селски стопани, които унаследяват тази земя и стопанството от родителите си? Какъв е процента? Сигурески след това Магинес. Като част от политиката по сближаване виждаме и част от политика за развитие на градските региони. Имате ли някакво заключение, че в а, обща селскостопанска политика трябва да има политика за развитие на селските райони и такава политика за развитие на селските райони, както сега е известна, под формата на втори стълб. До каква степен, по ваше мнение, това изпълнява ролята на селско-стопанската политика и политиката за развитие на селските райони? Каква е връзката с влиянието, въздействието върху околната среда, като това се поставя на внимание от всички проблеми, свързани с климата? какво бихте казали за политиката по околна среда, която подкрепя развитието на фермерите чрез инвестиции? Още един въпрос. Правилно ли сме разбрали, че трябва да има разграничение между определени действия в националните политики които ще са съсредоточени върху развитието на селските райони. Като допускаме, че въпросите, свързани с селските региони, с производството на хранителни продукти, трябва да се основават на общи механизми и решения и че политиката за развитие на селските райони трябва да се определя от специфичните условия на страната въз основа на равнището на развитие на тези селски райони. Тоест, виждаме ли нужда да разглеждаме политиката за развитие на селските райони според спецификата на самите райони, а не общностно. И един друг проблем за прехвърлянето на земята. Различните държави имат различен опит. При някои държави има много добра система за собственост на земята. Тази система се приема добре от селските стопани. В други държави обаче е много трудно това да се направи, като един пример е моята собствена страна, където формите на собственост не са формализирани, не са официализирани. По принцип, какво трябва да направим? за да видим задълбочаване на тези промени. Промените в селското стопанство и в селските райони. Дали реформата, която в момента обсъждаме, по която работят нашите докладчици и по които внасяме толкова много промени, дали това е реформа, която е в нашето съзнание, само теоретична, или това е реформа, която е възоснова на сегашната ситуация и просто поправка на настоящата селско-стопанска политика и политика за развитие на селските райони. Благодаря, господин председател. Искам да а, приветствам някои млади фермери от Ирландия, които са отзад. А, и Шон Макирнан а, също така слуша този дебат. Те слушат този дебат, а, нашите млади фермери отзад. А, Стана въпрос за измененията за младите фермери. Надявам се, че нашия парламент ще даде сигнал на подкрепа за тези фермери и се надявам, че имаме единодушие по този въпрос. Има различие между младите и новонавлизащите фермери, но няма конфликт между тях. Тоест, навлизането на такъв фермер чрез националния резерв не би трябвало да е в конфликт с останалите мерки. Става въпрос за превъртане на парите през селското стопанство. Тук не става въпрос за нови пари. Трябва да признаем този факт. Има много интересни идеи, които бяха представени. Те обаче трябва да се впишат бюджетни ограничения, които ние трябва да спазваме. Следващия ми пункт е свързан с въпроса за различните проблеми според държавата членка. Господин Дес говори за Бавария, където няма наистина проблеми, но трябва да видим какво всъщност се случва. Вероятно в един момент трябва да разгледаме държави членки, които могат да си позволят да подкрепят производството на енергия от биомаса, което води до нарастване цената на земеделските земи и до по-голяма конкуренция в селското стопанство, в земеделието. Това обаче е дискусия за друг път, не за сега като се погледне е, статистиката от 2007 година насам, наистина е малък брой на фермерите, но в е, нашата страна има събуждане на интереса към е, селското стопанство и въпроса с е, е продоволствието, с осигуряването на достатъчно храна, наистина е от интерес за младите хора и вероятно ще има обновяване в тази сфера. Това не е отразено в някои от числата, които вие представихте. И последното нещо, свързано с коментарите на господин Аню, ако някой иска да стане фермер, да се ожени за жена, която притежава земя. Обаче искам да кажа, че и жените са фермери. много държави членки, поради по-малката, по-малката семейна единица, има много повече жени, които наследяват земя. Така че би било интересно да видим какъв, какво ще е въздействието върху земеделието и производството на храна. В нашата страна, когато а, има завещание, има и някой роднина, така че а, в много случаи има няколко наследници, когато почине а, собственика на земята, изведнъж има наплив от хора, които искат достъп до тази земя. Ние като хора, ковящи политиката, искаме да сме сигурни, че а, земята се обработва а, в нейния цял живот. Тоест, онези, които се интересуват, нека да обработват. Онези, които нямат достъп до едини плащания за земята, е много трудно да навлязат в този бизнес. И може би един от най-крещящите примери за отсъствие на нещо необходимо е, че, например, имаме трябва да имаме по-добри пазарни цени за а, фермерите и оттам по-добри доходи, защото и наистина дохода е а, обезкуражаващ в момента, а трябва да стане стимул за бъдеще за тях. Благодаря ти, Падиновски и Първоланс Гарсия. Sí, muchas gracias. Eh, yo le quiero dar las gracias por la exposición que nos ha hecho. Благодаря. Първо искам да благодаря господин професора за неговото представяне. Беше наистина много интересно да ви слушам. И ние като вас се страхуваме от точно това, тази смяна на поколенията и какво ще се случи при нея. Много ми хареса интегрирания отговор, който предоставихте. Аз съм от Риоха, един испански регион и цел 2 пристигна много късно при нас. Всичко беше по цел 5 и... 5 b извинете. И след това дойдоха предишните два фонда, които между другото работеха много добре при нас. Така че комисията осъществяваше ефективен контрол и проектите вървяха добре. Това беше първата зона обаче, която изчезна от старата класификация. функционираше добре е, тази практика и ми се искаше да се върне. След това достъпа до земята и достъпа на младите до нея. Основният проблем на нашите млади земеделски стопани е следният старите земеделски стопани, за разлика от животновъдите, продължават да изоставят земята, като имате предвид какви са помощите, които им предоставяме. Така че трябва да бъдем много по-внимателни. Земеделските стопани, може би трябва да спрат да получават фондове, когато изоставят земята си. И за това трябва хубаво да се помисли кой всъщност е активен земеделец и наистина има право да получава такива плащания и кой не. Защото не винаги това е ясно. Чухме много интересно представяне, но трябва да определим един законодателен текст, по който онези, които работят като земеделски стопани, да получават пари, а онези, които не са активни, да не ги получават. Много трябва да се внимава. След това предприемачите в селските райони. От години се говори за различни възможности от страна на Европейската комисия, различни функционалности, не беше достатъчно да има преки плащания на животновъдите и земеделските стопани, затова стадаха различни варианти. Те започнаха да се занимават с други дейности, разбира се, които да допълват приходите им, за да могат да продължават да живеят в селските райони и да не да се преместят в града. Затова те се диверсифицираха, започнаха да се занимават с аграрен и селски туризъм а, и други туристически дейности. Сега изведнъж се оказва, че ако не внимаваме и не дадем ясно определение на активен земеделец, можем да навредим да ощетим онези, а, които са се диверсифицирали по предишната реформа. Предишният комисар Фишер Бъл я проведе, така че трябва да внимаваме а, кой с какво се занимава. След това а, самото подпомагане. Аз тук имам а, известни страхове, защото предприемачите в селските райони могат да се занимават с какво ли не, каква ли не е економическа дейност, стига да живеят на село, така излиза. Може да има IT предприятия, например, и КТ предприятия, които да са на село, но да нямат нищо общо с развитието на селските райони. Така че да даваме средства от ОСП за предприемачи, които не се занимават изобщо с скостопанска дейност, не, не отглеждат животни, не, не, не поддържат ниви или каквото и да било, според мен може да бъде огромен проблем не говоря само, че ще бъде проблем в очите на обществеността, която няма да разбере защо им даваме пари, но ще бъде и юридически проблем. Тези предприемачи могат да получават средства, но не със средства от земеделието. Калиновски след това приключва Дантен. Благодаря, господин председателю. Благодаря първо на професора за анализа. Е, три основни въпроса искам да засегна. Първият е свързан с нещо, което не бе засегнато е, в подробности от професора. Комисията предлага да изключим 7% е, от земите за екологични цели – производството там ще бъде заменено с внос от трети страни, както и от зони, които днес са природни зони. Те изведнъж ще се превърнат в селскостопански зони, за да могат да се изнасят за други райони, където тези 7% са били превърнати в естествени зони. След това говори се за намаляване на производството на биогорива, първо поколение такива в Европа. За мен това е непоследователно и нищо хубаво няма да излезе от него. Малките ферми. Аз съм поляк и при нас земята е много раздробена. Мислех си, че тази програма ще е добра, особено за държави където има много малки ферми, голямо раздробяване на земята. Днес, когато си мислих за последствията за Полша, стигнах до извода, че тази схема ще доведе до повече отрицателни последствия, отколкото до положителни. Ето ви няколко примера. можеш да се присъединиш към малките схеми. 7 хектара трябва да имаш. 70% от всички ферми в Польша тогава трябва да се присъединят към тази схема. Половината от тях обаче изобщо не се занимават с хостопанска дейност. Ако те бъдат включени в програмата, то те ще получават субсидии без да се занимават с земеделие. Независимо дали имаш един, 5 или 7 хектара, както е случая с Полша, няма да се получи една обща сума от всички, е, която да зависи от размера на фермата – Днес, ако, получавате, е, ако имате 1 хектар, получавате примерно 200 евро, а който има 7, получава 1400 примерно евро. А в новия случай и двамата ще получават по 800 евро. Не, не е справедливо. Това е налудничево и е несправедливо. И контрапродуктивно ще има хитреци, които ще си разделят фермите на по-малки парчета, единствено и само, за да получават по-голяма подкрепа от Европейския съюз. Днес в Польша казваме, че има една категория фермери, която не отглежда земя, а отглежда субсидии, е, вместо да отглежда някакви култури, всъщност. Не може нещата да вървят така. Сега подкрепата за младите фермери, за онези, които сега започват а, да се занимават с тази дейност. Имаме плащания на, еди, на броя на хектарите, единно плащане на площ. Ако имате друга система, система на права, то тогава един млад фермер, който днес има стопанство, ще иска да го оголеми ще получи земя от съседите, ще си купи земя от а, съседа си, няколко хектара, например. Но това няма да означава, че преките му оплащания ще бъдат по-високи. Какъв ще бъде тогава смисъла от интензивното земеделско стопанство? много скоро ще се изправим пред стена, пред задънена улица. Няма да има млади земеделски производители, няма да има земеделско стопанство в Европа или поне на такова ниво, което да гарантира сигурност за Европа. Грация. Калиновски, Кюде. Благодаря, господин Дантен и след това професора. Мерси. Мерси. Е. Благодаря ви, господин професор, за направеното от вас представяне. Аз имам два въпроса и един коментар към вас. Първо, в подготовителната ви дейност направихте ли анализ държава по държава за, на прилаганите инструменти и пристъпихте ли към сравнителен анализ на резултатите постигнати чрез тези инструменти? Това беше първият ми въпрос. Вторият ми въпрос подкрепя казаното от Жозе Бове и Алберт Дес а именно особеностите на отделните региони и фактът, че едно професионално земеделско стопанство в днешното на общество изисква сериозна капитал инвестиции. А проблемът е, че обикновено тези капитали не са налични в началото и че селското стопанство изисква дългосрочно инвестиране. Преди този факт, Въпросът ми е дали в предишните си проучвания сте стигнали до заключение, до идеи, които биха могли да се съсредоточат върху конкретният проблем, свързан с капитала, необходим за създаване на ново селско стопанство. И накрая, последният ми коментар. Ако само 6% от земеделските стопани в Европейския съюз днес са под 35 са под 35 годишна възраст. Имаме 4 милиона и половина земеделски стопани, които са над 65 години и въпреки, че за сега това не се вижда ясно, има много сериозна опасност цели земеделски райони в Европа буквално да опустеят в пресидните няколко години, ако няма навлизане на нови участници. ОСП даваше различни възможности, различни мерки, но много малко от средствата по политиките бяха използвани за мерки за насърчаване на навлизането на нови участници. Благодаря ви за изказванията. Сега давам думата на професора за, резул... за отговор. Извинете, ще ви помоля за 10 минути да отговорите, иначе ще си тръгнат преводачите. Yeah. Е, Hubiera necesitado los 10 minutos para sintetizar las preguntas, pero... 10 минути, че са ми нужни само за да резюмирам въпросите. Явно ще трябва да отговоря направо. Имаше 3-4 въпроса, които са много важни и трябва да се насоча основно към тях. А, Последният оратор каза, че няма млади хора, защото възрастните не си тръгват, не напускат и това не бива да се забравя. 15% от заетостта са млади хора, 40% са възрастните. Така че има много таблици, където можете да видите данните държава по държава. Ще го получите с самия доклад. Много е важно да се знае, че има економически причини по-възрастните фермери да не напускат, да не се пенсионират. И те за това го правят, защото печелят повече, като остават, отколкото е пенсията им много повече. Поради тази причина няма никакъв стимул да, да се отеглят и ще продължават да работят, защото ще получават пари до безкрай. Държави като Франция са ограничели определени плащания и ако си пенсионер, не можеш да я получаваш. Не знае дали се прилага изцяло тази схема, но тази несъвместимост на плащането с пенсия не е достатъчно, за да ограничи този феномен. Един друг въпрос бе повдигнат от колегата от Германия. За това, че не трябва всичко да се управлява от европейско ниво. Бих се съгласил, ако имаше много силна селска политика първата, първият стълб го поставяте под въпрос, но колегата не го направи. Той говореше за втория стълб и за малцинствата там. По втория стълб, ако махнем секторните политики и ако погледнем по агроекологичните политики, то тогава стълбът е съвсем малък. вторият стълб е 15% от общата ОСП, а последната му част, която е не земеделска и не, е само а, 10% от тези 15%, така че говорим за проценти и половина. Поради тази причина нямаме много силна селска политика в Европа. А, и, и страховете на колегата от Германия са неоснователни. Германия и други държави имат много силна, собствена, национална селска политика. Франция също. Много силна национална политика за селските райони. Има го и в Нидерландия, и в северните страни. В Испания се пробва, но не успяхме, е, защото нямахме достатъчно средства. Националните политики са изключително важен елемент и това ще трябва да бъде допълнително доукрепено и подсилено но не бива да се прави объркано и на парче. Не искаме да нарушаваме националните политики, нито да ги предизвикваме. От друга страна, не искаме национални политики, които а, вървят а, в разрез с европейската, така че необходима е обща рамка. Френската сълскостопанска политика е около над 3000 плюс. 100 25 члена бяха променени миналия път. И това е много повече, отколкото по развитието на селските райони. Значи в случая говорим за една последователност между отделните политики и след това вече трябва да се види дали може да се дадат по-ясни стимули за новите фермери. Разбирам ироничното отношение на някои от евродепутатите и в частност на колегите, идващи от Обединеното кралство, но мога да ви уверя, че реалността в Обединеното кралство и в Испания е много различна. В Испания има много ниско равнище на приемане и на прехвърляне на стопанства, какъвто проблем съществува в Германия, например. Има и много, равнище, равни, много ниско равнище на прехвърляне на стопанства в източна Европа също. Тук сме изправени пред истински проблем. Тук ще се опитам да обединя отговора си на някои от зададените въпроси. Със сигурност ще пропусна нещо, но решението не може да бъде в сектора на перспектива към проблема. Вярно, е, че специалистите в областта на аграрната дейност обикновено обича да правят категорични заявления, като например без селско стопанство няма как да се гарантира продоволствена сигурност. Да, това е вярно. Селско-топанската дейност е много важна, но в някои от а, селските райони има други економически дейности, които също стават жизненно важни за самото оцеляване на селско-топанската дейност. Ето защо трябва да подкрепяме и тези други економически дейности. Така че въпросът ми е откъде се появява страхът относно финансирането, което споделя колег... сподели колегата от Испания. Всеки път, когато има конференция, подигна на този въпрос, синдикатите на земеделските производители всеки път се противопоставят на отнемането или намаляването на финансирането за стопанство. Те се смятат, че са собственици на европейските помощи. Но не, тук се поставя един много важен въпрос. Трябва да се финансират економически дейности различни от селскостопанската във всичките райони. Ако няма да ги финансираме по ОСП, трябва да намерим друг начин да ги финансираме. Но става въпрос за успорване на средстването по фондовете. Фондовете са на лице. Да, разпръснати са, разпокъсани са, но все пак те са на лице. Например, фондът за регионално развитие. В даден регион с него се финансират едни дейности, в друг регион се финансират съвсем други дейности. По този начин се достига до едно прахосване на средства, което не води до интегрирани програми. И това продължава вече години наред. Затова интегрираната политика по отношение на фондовете е много важна. И за това се стремим към връщане към тази интегрирана политика за 2020 година. Но тази идея вече се прилага още от 1999 година насам. Каква е тази скорост на поважане на реформите? Това е скорост на Охлов, извинете ми, но точно така. И накрая ще спомня въпроса за големите и за малките стопанства някои от графиките в проучването показват, е, че в някои от държавите от източна Европа, държавите от ЕС-12, някои от помощите, които се отпускат на стопанството да надхвърлят 200 000 евро. Аз лично бях много очуден, защото тези суми надхвърлят значително помощите, които се отпускат в старите държави, членки като Германия и Франция, например. Често ми се казва, но тук става въпрос за кооперативи. Да, но нали, да, нали наистина става въпрос за кооперативи или става въпрос за свръхбързо концентриране на помощите в ръцете на, на няколко отделни е, лица в източна Европа, както това се беше случило в държавите членки от Западна Европа в миналото. Това е много сериозен въпрос, който трябва да си зададем. Казвате, трябва да се отпускат помощи за малките стопани и малките стопанства. Добре, но отпускането на средства от 500 евро, например, нищо не могат да променят. Ясно е, че ако стопаните не могат да се издържат с земеделство, ще се издържат с нещо друго. Въпросът е да не се изоставя тази земеделска дейност, защото в много селски райони тя допълва основната дейност е много важна както от гледна точка на земеделието, така и от гледна точка на опазването на околната среда в тези райони. Съжалявам, господин председател, малко надхвърлям отпуснатото ми време, но ще ви помоля да разширите малко а, визията си. Дали не трябва да включите и в политиката на съвските райони и политики различни от ОСП, които да ги допълват. И всичко това трябва да се случва в противопоставяне на развитието на градските райони по един положителен начин. В а, момента политиката същите райони попада само в ОСП, но в миналото не беше така. В миналото имаше и част от политиката за сближаване, която беше отделена на същите райони. Сега променихме тази тенденция и цялото развитие на райони е част от ОСП. И може би сега е момента да се замислим дали това наистина е удачно. Защо сега е момента? Защото сега правим реформа на ОСП и ако не го направим сега, ще трябва да чакаме поне още 7 години следващата реформа. Благодаря ви. Наистина беше много интересно вашето изказване и проучването. Тези теми ще ги обсъждаме е, и в бъдеще, макар че сроковете ни притискат. Приключвам дебата. Благодаря на изказалите се. Благодаря на колегата. Утре в 9 часа докладчика и е докладчиците в сянка. Преките плащания. Ще се видим в съвета. Не забравяйте, в 9 сме в съвета. Луиш и докладчиците в сянка. А комисията в 10 и 15 ще започне своята работа. Надявам се да сме приключили с първата част. Е, приятна вечер на всички!